е председател на тази делегация. Той е председател и на ЕЮЛАТ от латиноамериканска страна. Желаем посещението да се увенчае с успех. Добре дошли още веднъж. Също така искам да поздравя група пенсионери от Толедо, столицата на Кастия Ламанча, моята провинция. Е, сред тях е, е един личен е, приятел. Всъщност, тяхното посещение беше организирано от един мой познат, добър приятел, професор по право, който почина неодавно от септосимия.